Eh, Добър ден на всички. Ако нямате нищо против, нека да продължим с 11-та точка публично изслушване, финансови технологии, влиянието на технологиите върху бъдещето на финансовия сектор. Безспорно, новите технологии променят финансовия сектор – той вече е различен от това, което познавахме. И сега въпросът е колко голяма е тази промяна. Със сигурност тук има различни мнения. Може би финансовия сектор е на друго мнение, но това е хубаво за дебата и е добре, че тази комисия по инициатива на групата на АОДЕ реши да изработи доклад по собствена инициатива по тази тема. Докладчикът присъства в залата. Аз няма да говоря дълго, тъй като ние ще направим своите заключения. При всички случаи трябва да благодарим на седемте прекрасни докладчика от комисията, които ще дадат своето становище по една толкова важна тема. Много значима за бъдещето. Имаме прекрасната възможност да я обсъдим затова и аз няма да продължа да говоря. Имаме е, две групи от оратори. Както виждате, дискусията ни е разделена на две части. Първо ще разгледаме технологичните новости в финансовия сектор и предизвикателствата на бъдещето, но без да се бавя повече, нека представя ораторите. Първо ще чуем Клер Калмеян, която е директор за отдел иновации към Лойдс. Заповядайте. Горе-долу всеки разполага с по 5 минути за първоначалното изказване и след като чуем и четиримата оратори, ще чуем говорителите на различните групи и колегите, които желаят да се изкажат. Много бързо се развива финансовата индустрия. В Обединеното кралство също имахме една поредица от различни фактори – таланта, капитала, също и светът се променя и разбира се, се променят големите организации. Лойдс направи голяма промяна, като инвестира 2 милиона евро, за да обхване голям брой клиенти, 8 милиона за мобилните услуги, 28 милиона клиента, като 12 милиона от тях работят в онлайн режим. Прекъсва председателя тъй като ораторката говори твърде бързо. So we have, uh, we have fintech accelerators, which we are supporting, such as Startup Bootcamp, that provides seed capital. Освен това, ние предоставяме стартов капитал и работим е, по различни прояви, свързани с общността на финансовите технологии, но си даваме сметка, че е необходимо да обхванем всички наши клиенти. В Обединеното кралство има 5,9 милиона които никога не са използвали все още интернет. Затова и ние бихме искали да използваме финтек, особено за стартиращия бизнес, който зависи от платформите, който е поглъщател на множество данни, а от капиталова гледна точка все още е улекотен. Имаме платформи като Airbnb, Alibaba, Facebook. Важно е да работим в сътрудничество, тъй като ние имаме колективна отговорност да намерим правилния баланс между иновациите и защитата на клиента. Днес искам да се спра на 6 фактора, които трябва да разгледа специалната група на ЕС за финтех. На първо място глобалните стандарти в името на иновациите – трябва да има също така и преносимост на решенията. Според мен, това, което правим тук, ще развие и единия цифров пазар в Европа. На второ място трябва ни култура на експериментиране, така както това се прави в Обединеното кралство, защитената зона на ФЦА или на индустрията в Обединеното кралство. Както знаете, бизнеса може при едни безопасни условия, незаконово обвързани, да експериментира в тези условия. Освен това, ние по този начин можем да проверим някои бъдещи норми във връзка с защита на потребителя или на данните, например. Или използването на тъй наречените бисквитки – Трябва също така да се помисли за различните сканиращи механизми, тогава когато има нарушение на пазара и да намерим начин да се справим с системния риск. Основните области, които трябва да разгледаме тук са киберсигурността, данните, мобилните данни, интернета на предметите – регистрите и работата в облак. Също така ние трябва да улесним сътрудничеството между различните участници. С развитието на цифровите технологии може да се мисли за все повече сътрудничество между финансово-техническите компании, защото те се развиват много бързо. Европа трябва да остане конкурентоспособна да бъде привлекателна за финансовите технологии, да се конкурира с Азия и САЩ, да привлича талант и стартиращ капитал. Това означава, че трябва да се осигури достъп до обучение и да има достатъчно стимули. Накрая, нека кажа какво съм научила. Много е важно никой да не бъде забравен. Затова ние сме решили, че ще имаме тези 20 000 цифрови водачи, които да помагат на различните общности да се справят по-добре в режим онлайн. По този начин ще се чуят гласовете на клиентите. Работим и с паричните органи на Сингапур, за да организираме различни хакатони и предизвикателства, свързани с иновациите. Работим и по альтернативното финансиране. Необходимо е да се отворят вратите на големите организации. И това, което също е много важно, да насърчим участието на жените. 51% от нашите клиенти в Лойд са жени и е необходимо те да имат водеща роля. За това бихме искали 40% от жените да имат ръководни позиции до 2020 година. Благодаря ви за предоставеното време. Ние ще продължим да работим заедно, за да имаме този европейски подход към финтек. Благодаря на Европейския парламент и комисия.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 Позволете ми първо да се извиня, тъй като вероятно не се вписвам в представите ви за един типичен учредител на дружество от областта на финансовите технологии. Косите ми са побелели, не нося протрити дънки. Междувременно работещите в тази област станаха по-сериозни, съзряха. Днес е за мен удоволствие да съм сред вас. Аз съм основател и главен изпълнителен директор на Crossings, фирма от областта на фактурирането и веригите на доставки. Работил съм дълго за европейските институции, бях член на работната група на Комисията за електронното фактуриране. Бил съм и председател на Европейската асоциация по електронно фактуриране. Затова моята фирма има и много допирни точки с европейските институции, с отделните генерални дирекции на комисията. Работим и в рамките на механизма за свързване на Европа. За това и знам колко са важни прояви като днешната. През изминалите години би ми се искало да работя и по други теми, да се грижа повече за разрастването на предприятието си. Мисля, че ние като представители на дружества можем да ви дадем важна обратна връзка. За това ви благодаря за поканата. Днес тук съм в качеството си на новосъздадения Европейски алианс на финансовите технологии. Той бе създаден през юли 2016 година. Работи изключително в областта на финансовите технологии в Европа. Не представлява отделни държави, а европейски дружества от различни области, като електронни плащания, валутно-обменни операции и други. Защо сме тук? Защото се стремим към по-прости решения за дружествата и за клиентите им. Става дума не само за взаимодействието между дружества и техните клиенти, става дума и за предприятия, които искат да използват нови процеси, да внедряват нови технологии. Това е една тема, която все повече е на дневен ред. Електронното факториране, финансирането на веригите на доставки и други области са области с потенциал за изграждането на цифрова инфраструктура, възоснова на която може да се гарантира растеж, да се учредят нови дружества и така да се разкрият и нови работни места в цяла Европа. Какво мога да кажа за своето дружество? Кросингс в началото имаше 4 служители, междувременно наброява над 80 служители. Виждате какво развитие е възможно. Раз, възможно е подобно развитие по линията на сътрудничество между отделни дружества от областта на финансовите технологии, но и на сътрудничество между такива дружества и вече установени на пазара банки. Има примери за това като, например, финансирането на малки и средни предприятия. Тук новите технологии разкриват съвсем нови възможности, различни от класическата проверка на платежоспособността на банките. Всички тези нови възможности възникват по линията единствено на новите технологии. Към момента обаче не са ясно регламентирани. Не е ясно какво е възможно и какво не. Във връзка с това е важно да се създаде тестова среда, за да може да се изпробват нови идеи и да бъдат регламентирани в взаимодействие с институциите. От друга страна, защитата на потребителите в областта на финансовите технологии също играе голяма роля. Има голямо търсене на решения за областта на финансовите технологии. На дружествата в тази област не се гласува предварително доверие, както се гласува на банките. Затова в наш интерес е да предоставим на клиентите си сигурни решения, които да гарантират защитата им като потребители. Регламентирането обаче не бива да пресича стопанската дейност. Затова проявяваме и готовност да разговаряме с вас, заедно да намерим подходящи решения. Така че от една страна да има възможност за използването на нови технологии, от друга страна, да може и дружествата да могат да отбелязват растеж благодарение на тези технологии. Във връзка с това трябва да се категоризират отделните дейности, да се категоризира и риска от гледна точка на защитата на потребителите. Aber eben auch Modelle, die diese във връзка с това е важна втората директива за платежните услуги. Важно е да се регламентира и оценката на кредитоспособността. От голямо значение е въвеждането на общоевропейски правила, така че дружествата да могат да извършват дейност на вътрешния пазар. Това бе всичко от моя страна. Благодаря ви. Много благодаря, Маркус. И сега даваме думата на Таня Клайер, Core Product Team от Кларна. Благодаря, че ми дадахте тази възможност да говоря днес пред вас, уважаеми депутати в Европейския парламент. Нека да не забравяме новаторството в финансовата сфера. То не се ръководи от вас, от политиците, от регулатори, нито от мен, нито от финтех, нито други участници, като банките и други традиционни финансови институции. Потребителското търсене води този процес. Дружествата, които не слушат потребителите си, няма да оцелеят в дългосрочен план. Когато говорим за онлайн плащанията, моето дружество отговаря на, те, на тях. Ние правим продукти, които дават си, възможност за сигурно и бързо за купуване е, на стоки и услуги онлайн. Винаги мислим за нашите потребители. 45 милиона потребители използват нашите услуги, над 65 хиляди дружества в Европа и САЩ ползват нашите услуги. Половин милион транзакции дневно обработваме и работим в 17 държави членки. Имаме силна позиция в Европа Миналата година навлязохме на американския пазар и то успешно. Трябва обаче да се каже, че сме регулирани като банка. Има капиталови изисквания, АМЛ, ПСЛ, банкова сигурност и така нататък. банките пречат на движението на пазара, защото ограничават достъпа до данни и създават неефикасност, което е във вреда на потребителя, който плаща а, цената на всичко това с такси за транзакциите. Това обаче се променя. Пазарната економика казва, че трябва да се отговори на търсенето на потребителите, за да имаш успех – Европейския съюз трябва да премахне границите между пазарите, между пазарите да даде равни възможности. Трябва да защити потребителя, като намали разходите по транзакциите. Ако го направи, това ще допренесе за създаването на един ефикасен пазар. Ако погледнем назад, преди десетина години, тогава нямахме интелигентни телефони, приложения и дори интернет. Сега обаче това е интегрална част от ежедневието ни. Технологиите отговарят на изискванията на потребителите, а финансовата сфера е една от най-сложните сфери за новаторство. Освен това има доста спорове, тъй като банките твърдят, че финтех им обира крушите. Но банките като че ли не следят случващото се и изоставят клиентът не е в центъра, тъй като забравят кои са потребителите, клиентите им и не разработват продукти около потребностите на клиентите. Някои от банките го разбраха и започнаха да създават продукти за клиентите си. Добри продукти. Ако погледнем напред 10 години, поколението, което расте днес с iPhone в ръка и се придвижва с ховерборд. То няма да очаква да управлява финансите си по същия начин. Те дори няма да имат нужда от традиционна банка. Потребителите променят своето поведение и тази промяна ще насърчи нови услуги, които се търсят от хората. Това включва и банките. И ние като фирма в този сектор се радваме, че ще има конкуренция. Как може регулаторите, политиците да допринесат за тази промяна? Това може да стане, като има законодателство, в чието център е потребителя. Детайлни регламенти за технологии и свръхпредписателни стандарти ще унищожат новаторския дух. Представете си, ако опишете подробно как трябва да изглежда един двигател и как трябва да бъде направен той. Тогава Тесла нямаше да има никакъв шанс. Ако същото направим с финтех и като обявим, че някои технологии не са съобразни на закона, то тогава ще имаме среда, в която няма да може да има новаторство, но няма и да се отговаря на исканията на потребителя. В заключение, Призоваваме ви, като членове на Европейския парламент, да създадете законодателство, чиято цел е да премахва бариерите за влизане на пазара. Законодателство, което защитава потребителите, а не онези, които управляват процесите. Овластете потребителите с контрол върху техните данни и оставете органите да извършват надзор, а не участниците в финтек потребителя трябва да има достъп до услугите, които иска да ползва. И всичко това трябва да се случва безопасно и сигурно. Регулаторите трябва да се занимават с изпълнението на задачите, а не да налагат подробни стандарти. Трябва да има защита на потребителя. Благодаря. Thank you. Thank you very much. Яра, финалменте... Много благодаря и сега накрая Ричард Наш, заместник председател на Government Relations към PayPal. Много ви благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вашата комисия за това, че покани PayPal. Искам да кажа няколко думи за сътрудничеството, между съществуващите и новите участници в областта финтех. Може би трябва да кажа, че съчетанието на технологии и финансови услуги не е толкова ново. Всъщност финансовите услуги винаги са зависели от технологии. Вземете пластмасовите карти за плащания, автоматите, от които теглим пари, по-скоро сега този процес се ускорява. Както казаха и колегите, имаме глобално навлизане и на смартфоните, и на интернет. Като говорим за преди и сега, е ясно, че има множество предизвикателства. Финтех компаниите – разчитат на технологиите и също така искат да структурират начина на ползване на услуги. Мисля, че предстоят едни много интересни развития е, във връзка с финансовите институции, предоставянето на услуги от и към тях, създаването на нови услуги или използването на технологии – за улесняване на работата на бек-офисите, така че като цяло финансовата сфера да работи по-ефикасно. Колегите е, вече говориха за това, че е необходимо да се навакса, е, за да може да се запазят клиентите. За много от финтех компаниите всъщност е, възниква въпроса – след като те може и да не искат да са финансова институция, трябва да търсят партньори, какъв да е мащаба на това партньорство. Вземете PayPal. Ние сме 18 годишна финтех компания, винаги сме били финтех компания. PayPal успя всъщност да улесни цифровите плащания. От гледна точка на търговеца няма значение как точно плаща клиента, а от гледна точка на клиента е хубаво да има технология, която да е надежна и да бъде някаква марка. Ние имаме 5 милиарда световни транзакции, огромен брой клиенти по целия свят. Ясно е, че мащаба е впечатляващ. Ще се спра на някои от законодателните проблеми. Да се говори за регулиране на финансовите технологии е до някъде подвеждащо, може би изобщо не трябва да се мисли по този начин. По-скоро регулаторите и правителствата по цял свят – прегръщат новите технологии. Това е много насърчително. Вие споменахте проявата в Сингапур преди няколко седмици. Аз бях там. Наистина финансови центрове като тези в Сингапур и Лондон искат да запазят водещата си позиция. Същото се случва в Юго-Источна Азия. Искаме да има финансово приобщаване, Вижте какво се прави в Индия, например. Работи се и по идеята за безкасова економика, нещо, което е далеч по-добро. Колегите споменаха и тъй наречения пясъчник или сигурна зона. Това е прекрасна идея и може би най-хубавото е, че в тези зони регулаторите и бизнеса могат да работят заедно – и да се види как иноваторите могат да подходят към определени проблеми, а същевременно иноваторите виждат гледната точка на регулаторите и това, което трябва да се избегне. Финтех от регулаторна гледна точка трябва да се разглеждат последния начин. Когато разработваме финтех услугите, трябва да познаваме клиентите си, особено като се има предвид борбата с изпирането на пари. В противен случай финтех компаниите ще бъдат пренатоварени. Не би трябвало да се дублират мерките, които се прилагат, което означава да има добро удостоверение за дистанционна идентификация. На второ място възниква проблемът със сигурността. Споменаха го и колегите. Аз бих насърчил всички да помислят как се използват платежните услуги въз основа на анализ на риска. би трябвало финтех да получат паспорт за своите услуги в целия Европейски съюз. Нещо, което все още не може да се постигне заради фрагментираните законодателни изисквания. Тук трябва да се потърсят най-добрите практики. Ще спра до тук, но благодаря наистина на парламента. Чудесно е, че ще има и доклад по собствена инициатива. Нямам съмнение, той ще бъде много успешен. Благодаря ви. След като свършихме с този първи кръг от изказвания, за който благодаря на нашите участници, се обръщам към членовете на комисията. Първо ще дам думата на докладчика госпожа Евер Хайсен. Не знам дали добре произнасям името, казва председателя, но така или иначе заповядайте. Благодаря, господин председател, за това и повечето хора тук ми казват, кора няма никакъв проблем. Добре дошли на нашите гости. Реших да изготвя доклад по собствена инициатива за финтек, тъй като новите технологии се развиват много бързо, много различни технологии се разработват едновременно. Ние искаме също да имаме своя дял в световната економика. Засегнахте редица интересни теми във връзка с Финтекс. Кой според вас е основния приоритет, по който наистина трябва да работим, за да насърчим иновациите в финансовия сектор? Освен това, мнозина от вас упоменаха, че нормативната уредба е разпокъсана. Призоваха за повече хармонизиране на ниво законодателство. Трябва да вземем предвид и необходимостта от защита на потребителите и финансова стабилност, като имаме предвид това как според вас иновациите могат да насърчат изграждането на Съюза на капиталовите пазари. Можем ли да се възползваме от технологиите, за да изградим този съюз, към който всички се стремим? Благодаря, Кора. Сега ще чуем докладчиците в сянка. Uh, Брайан Хейс, благодаря, господин председател. Подобно на Кора, благодаря за всички изказвания днес след обед. Наистина се радваме, че сте тук. Както каза и Кора, Имаме проблеми с този въпрос. Ще се спра върху казаното от господин Наш за директивата за платежните услуги, за това какво следва да се предприеме по въпроса за сигурността. Какво имахте точно предвид? Имахте предвид, че настоящият регламент трябва да бъде по-пригоден за целта, да отчете технологичните промени в отрасала, Или призовахте за приемането на съвършено нов законодателен акт? Трябва ли да започнем от кота 0? Или можем да използваме действащия регламент като отправна точка? Таня говори за това, че нуждите на потребителите наистина дават тласък на развитието в отрасъла. За това няма много време, тъй като технологиите, както правилно казахте, се развиват много бързо. Става дума за множество различни операции, като се има предвид това настоящите регулаторни органи разполагат ли с достатъчен капацитет, за да предложат реализуеми решения? Защо ви задавам този въпрос? Органът FCA, например, промени мандата си така, че напълно се вписва в развитието на технологиите. Може да постигне ключови цели. Не такъв е случаят с редица други институции. Ако действащият регламент е пригоден за целта, ако е насочен към бъдещето, ако може да откликне на потребностите на отрасала и най-вече на потребителите, то не би ли трябвало да има промени на ниво регулатори? Не бива да забравяме, че в някои държави членки бяхме свидетели на ужасяващ срив. В някои държави членки банките нямаха модели за оценка на риска. А някои от продуктите, които се разработват сега, могат да помогнат на банките да направят реална оценка на риска. Това е основната задача на банките да разберат в какво се състои рискът за да могат да кредитират економиката? Как може финансовите технологии да допринесат за управлението на риска в по-малките и по-големите банки? От името на социалистите, госпожа Берес. Благодаря. Говоря от името на Каталин Иван. Благодаря за вашите въведения. Европа, разбира се, трябва да е водеща, да не изостава с новите технологии и не бива детето да се изхвърля с мръсната вода. Стана дума за партньорствата. Как могат те да бъдат успешни? Кое според вас е ключовия фактор? Знаем какво мислят експертите. Какво мислите вие? Какви са предимствата и недостатъците на европейския пазар, ако се сравнява с американския? И третия кръг от въпроси. Надявам се, че ще има време да отговорите. Какво мислите вие за сигурността на плащанията и борбата с измамите? Предполагам, че вие искате да кажете, оставете ни на мира да разработваме своите решения, но трябва да се замислим как да сложим пречки пред тези измами. И накрая, като се има предвид банковия модел, имам още един двоен въпрос – какво мислите вие за влиянието върху работните места в банковия сектор? Какво се предвижда? Какви са революциите тук в заетостта? Запознати ли сте с мащаба на проблема и накрая бизнес модела на банките? Смятате ли, че управлението на риска при финтех – може по някакъв начин да застраши модела на много от европейските банки. Благодаря, госпожо Берес. От името на Зелените, Мишел Реймон. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашите гости. Упоменахте, че Финтек ще ни помогне да се справим с някои засечки в системата. Разходите по финансовите транзакции вече намаляха значително, ще намалеят значително и в бъдеще. Това ще допринесе за ефикасността на економическите процеси. От друга страна има и един недостатък. Ако се стигне до нестабилност, то може положението много лесно да ескалира. Разработването на финансови технологии ще доведе до загуби на оборот в размер до 40% за традиционните банки, най-вече на ниво крайни потребители на услугите им. Ако се стигне до едно такова мащабно разместване по отношение на крайните потребители, ако се стигне до една толкова голяма гъвкавост, то ние, законодателите, трябва да помислим за това, какви ограничения, какви гаранции да предвидим, за да не се стигне до срив при кризисна ситуация, за да можем при кризисна ситуация бързо да овладеем пазарите. Държавната регулаторна машина винаги ще работи по-бавно от дружествата. Затова искам да знам какво може да предложи отрасълът, какви мерки може да предприеме отрасълът, още преди да се намеси държавата, за да овладее евентуални кризисни ситуации. Как можем ние от своя страна да ви подпомогнем? Е, е Благодаря. СПД Заповядайте. Благодаря, господин председател. Имам въпрос към Таня Кер от Кларна. Става дума за връзката между иновациите и конкуренцията. Иновациите са процес, който не може да бъде планиран. Един от вас говори за конкуренцията като процес на преоткриване – Конкуренцията води до по-рационално разпределяне на благата. Конкуренцията не е възможна без такова разпределяне на благата. Как обаче може този процес да бъде планиран по-добре? Всъщност той не може да бъде планиран, зависи от съотношението на силите на пазара. Затова и пазара трябва да намери по-добро решение. защо описах конкуренцията като процес. Би било не много разумно да се ограничава конкуренцията като процес. Ако направим това, то ще ограничим и възможностите за финансовите технологии. Затова Искам да знам какъв е двигателят на иновациите и какво следва да направим ние в парламента, за да не ви пречим, за да можем да създадем колкото се може повече възможности за конкуренция и иновации. Благодаря. Много въпроси чухме. Сега е време за отговорите в реда, в който желаете. Няма аз да посочвам. Заповядайте да отговорите. I'm happy to start. Um, so Vic, on, on your point, Cora, we should have a stimulating innovation in fintech. По въпроса за иновациите и финансовите технологии, говорих за създаването на тестова среда. Трябва да се установи взаимодействие между дружествата от областта на финансовите технологии и традиционни участници. Понякога става дума за много основни неща. Трябва да се обединим, да обменим експертен опит, Понякога става дума за съвсем конкретни неща, като например да дадем примери от практиката си. Действат и така наречените ускорители, програми за ускорители за срок от 2 до 3 години. Участват около 20 дружества. Тези програми ни дават възможност да разберем как работят различните модели, какви са основните изисквания. Мисля, че ако искате да знаете какво да направите в посока законодателство, на първо място трябва да установим взаимодействие, да разберем как функционират различните модели в финансовите технологии. Има много стартиращи дружества в тази област. Много от тях имат трудности. Още един въпрос, който ми бе зададен директно. Работя в сектора вече от 10 години. Стартиращите дружества не възникват просто е така. В началото става дума за дружества с средна пазарна капитализация. Първоначално имаше много такива дружества в областта на плащанията. Това бе преди около 7 години. Преди 2-3 години се започна работа в областта на консултирането. В момента започват да възникват и дружества в областта на застраховането и в други области. Има много дружества, около 30 стартиращи дружества с капитал над 1 милиард долара. Част от тях са в САЩ, други са в Обединеното кралство или в Китай. Когато става дума за приемане на нормативна уредба, трябва да намерите подходящия момент. Трябва да се вземат предвид и много други важни въпроси, като например киберсигурността и данните на потребителите. Благодаря, Таня. Бяха зададени няколко въпроса за това дали настоящата нормативна редба е достатъчна или не бива да се преработи. Зададохте въпроси за това дали регулаторите разполагат с достатъчен капацитет, с достатъчни познания, за да могат действително да регулират. Отговорът е и да, и не. Директивата за платежните услуги, втората такава директива, беше една огромна крачка напред в посока към финансови технологии. Тя дава възможност за навлизането на пазара на нови технологии и нови дружества, като едновременно с това поставя на първо място потребителите. Гарантира равнопоставеност за всички участници на пазара. Има проблем с частта на тази директива, която е на второ ниво Много често се лансира представата, че сигурността и безопасността се използват като претекст за поставяне на пречки пред иновациите. Особено сега, когато се разработват регулаторните технически стандарти. Трябва да се постигне баланс между сигурността и удобството за потребителите. Поради това, според нас, не бива да се прилага еднозначен подход. Не това е правилният подход към финансовите технологии. Дружествата в тази област не са против надзора и регулирането. Остаряла е представата, че те не желаят да бъдат под контрол и да бъдат регулирани. С влизането в сила на директивата за платежните услуги, тези дружества ще си спечелят доверието на потребителите, ще могат да се съревновават в световен мащаб. Трябва да се спрем върху няколко принципа, когато приемаме нормативна уредба за финансовите технологии потребителите трябва да са на преден план. Те трябва да могат да управляват данните си. Законодателството на второ ниво, освен това, трябва да е в съзвучие с принципа за преносимост на данните и принципите от общия регламент за защита на данните. Потребителите трябва да могат да пренасят своите данни, независимо от това към кой доставчик се насочат. Освен това, трябва да се гарантира и неутралитет по отношение на технологиите. Не бива да се приемат нормативни актове, които да поставят извън закона определени технологии или да ги блокират. Мога да ви дам с пример интерфейса за програмиране на приложение. Това не е лоша технология, но не, не бива да забравяме, че има и други технологични възможности. Трябва да вземем също така предвид и съразмерността Thank you. Muchas gracias. Richard. Sorry, I feel as I'm stealing the microphone from you. Uh, Имам чувство, че ви отнемам микрофона, но не е така. Много съм съгласен с казаното от Таня, новаторската култура. Зададахте няколко въпроса за регулаторите, тяхната гледна точка, моделирането според риска. Смятам, че финансовите технологии ще бъдат изключително важни при управлението на риска и борбата с измамите, както и киберсигурността. Това е една отлична възможност също и за продажби, ако не за друго. Много неща се случват в тази сфера, което е чудесно. Мнозина смятаха, че PayPal е фирма за управление на риска и това правехме всъщност. Опитвахме се да изгладим плащанията. Но разбра, разбирахме всъщност кога нещо е рисково и спирахме риска. И за това има и вяра към нас, подобно на други дружества тук около мен. Що се отнася до регулаторите и тяхната гледна точка? Споменахте FC Споменахте и FCI. Това е един добър регулатор. Има много регулатори, които сега отварят отделни отдели за финансови технологии. Все едно едно време, когато се отваряха отдели за електронна търговия, като нещо отделно, сега всички виждат, че без това не може. Затова е важно да се гледа напред и да има прогрес. Регулаторите трябваше да решават много проблеми, свързани с банковата, банковата криза. Се занимаят също с Базел, работата по него. Но има положителни новини и в финансовите технологии. Съюза на капиталовите пазари и в финтех има много интересни развития. Колегите ги споменаха, като например Marketplace Lending – обаче да се опитаме да направим а, продукт, който да е свързан с отпускането на кредити, но да е точно по изискванията на всеки един от нашите клиенти. В САЩ работи в тази посока, в Европа също би трябвало, но трябва да има такива възможности пред фирмите в Съюза. Маркус. Благодаря, Маркос. Благодаря. Не съм сигурен дали съм си записал правилно всички въпроси, за това ще се спра върху някои важни според мен моменти. Когато учредих моето дружество, имах четирима служители. Тогава трябваше да вложа около 25% от ресурсите си, за да проумея какво е законодателството на европейско равнище и да го спазя. Това е, разбира се, бариера пред растежа, на което и да е дружество. плащането, веригите на доставки, тяхното финансиране, електронното фактуриране. Има все повече пресечни точки между тези области. Затова е много трудно те да бъдат уредени на ниво законодателство. От друга страна, едно такова сливане е в основата на изграждането на цифровия вътрешен пазар. Малките и средни предприятия могат да подадат заявление за кредит не само в традиционни банки, а да се обърнат и към други субекти. Затова трябва да разгледаме действащото законодателство – като се спрем върху няколко различни момента. Първото трябва да бъде приспособено към потребностите на отделните субекти. Има разлика между едно малко предприятие и един крупен играч като банка. Отделните субекти са и с различна категория на риска. Има и още нещо, което показва опитът ми в европейските институции – а именно необходимостта от неутралност по отношение на технологиите. Ние не можем да знаем какви ще са технологиите след 2-3 години, как ще се развият. За това трябва законодателството да е неутрално по отношение на технологиите. Мога да ви дам, например, за пример, електронния подпис и системите за удостоверяване на идентичността. Друг важен момент е хармонизирането на ниво Европейски съюз. Нерядко съм бил свидетел на приемането на европейски директиви, които са си поставили за цел хармонизирането. Крайна сметка обаче са довеждали до задълбочаването на различията между отделните държави и региони. А не това трябва да е целта на една подобна нормативна уредба, особено ако искаме Европейският съюз да встъпи в конкуренция в световен мащаб спрямо САЩ, Азия и други континенти. Там няма подобни сложни структури, има съвсем различни възможности за финансиране в съвсем различен размер, поради което дружества от тези континенти могат и да доминират на нашия пазар. Благодаря на четиримата изказали се, много беше интересно. Сега ще преминем към втората част. Ще разгледаме възможностите и предизвикателствата. Трима участници, които ще направят изказвания. Един от тях нямаше как да дойде заради стачка в Германия. За това ще бъде заменен от Якоб Металик който отговаря за сътрудничеството в ЕСМА. Ще говорим най-вече за надзора. След това ще чуем и Грег Ван Елсен от БЕУК и Джеси Маквотърс, който е ръководител на проект в Световния економически форум. Последното изказване ще чуем чрез видеовръзка. Но без да се бавим повече, давам думата на Якоб Михалик. Имате 5 минути. Напомням на всички за изказване, след което преминаваме към дебат. Заповядайте. Благодаря, председателю. Извинявам се, че господин Майохор не може да присъства. Отменен бе полетът му. За ЕСМА е удоволствие да бъде поканена. Ще говоря от името на регулаторите на пазарите на ценни книжа. Хоризонтален е нашия подход, затова ще говоря и за ЕБО, Е и ОПА, тъй като имаме съвместен комитет за автоматичните елементи и за биг дейта ще говоря. за част от новаторството в тази сфера в момента е в зародиш все още. Съществуващите структури все още работят е, по настоящия начин. Новаторските продукти ще изискват нов регулаторен подход. Затова нашия подход в момента е да изчакаме и да видим. Трябва да се постигне баланс между един по-благоразумен подход, пруденциален, да се даде възможност на малки фирми да се разрастват, регулаторен арбитраж, или конкуренция между нови фирми в сферата на новите технологии. Това бе обсъдено и тази сутрин, що се отнася до ДПО-2. В САЩ и част от Азия има развитие на финтех, доста по-голямо от това в Европа. ЕСМА е постоянно в контакт с международните регулатори, за да разбере какви са ползите, рисковете, възможностите по случващото се там. А Йоско също е една отлична платформа за обмен на становища по случващото се. Нека да започна с краудфандинг. През декември 2014 година излязахме със становище. От тогава насетне не е имало политическа воля за създаване на регулаторен подход към този тип финансиране. Девет държави членки обаче въведоха национални мерки, което довежда до фрагментиране на пазара и невъзможност да се създадат възможности за трансгранично финансиране от типа краудфандинг. Наблюдаваме обаче компетентните органи от 28-те държави членки. Също и наблюдаваме обема на този тип финансиране – 525 милиона за 2015 година, т.е. не е много голям. След това автоматизираното подаване на съвети. А... Европейската комисия излезе с зелена книга за банкирането на дребно. Автоматираните съвети дават възможност за наблюдаване на целия портфел на клиента отново казвам, че сме в началото. Под 1% от активите се управляват така и в Европа, и в САЩ, но се очаква растож с до 250% в 2020 година. Тези автоматични съвети могат да допълнят модела съвети срещу заплащане – ЕСМА наблюдава връзките между пазара на автоматизираните услуги за съветване в Обединеното кралство, в Нидерландия, както и случващото се в Швейцария. Обедени сме, че различните регулаторни механизми директиви и регламенти ще бъдат достатъчни за управляване на този процес. Може да има и някои рискове. Ние заедно с АЙОПА ще излезем със съвместен доклад след съвещателния документ, който публикувахме през декември миналата година. Сега за TLT. От 2015 година обсъждаме това. Излязахме с а, един документ, който трябваше да събуди дискусия сред участниците на пазара. В началото на 2017 ще излезем с нещо по-конкретно. Проект на проектите в а, тази сфера най-вероятно ще се развие от 17-та година на сетне – Ние не вярваме, че в краткосрочен план DLT ще доведе до големи намаления на разходите или пък, че ще има инструменти като CCPs или CSDs. След това за големите данни или Big Data. Това е нещо, което сега се развива. От е, три агенции се работи по големите данни и тяхната връзка с финансовите услуги, дали това ще промени продуктите. Благодаря. Благодаря. Съжалявам, че трябва да ви правя знак за времето, но е, то е ограничено за жалост. Господин Грег Ван Елсен, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на предходния оратор. Финтек може би е модерната дума за тази финансова година. Направените промени променят корено и начина по който потребителите получават достъп до финансовите услуги. Принципно тези промени са добре дошли но разбира се е необходимо да се мисли и за подобряване на защитата на финансовия потребител. По-малките фирми трудно ще решат всички проблеми. Хората имат нужда от простички, ясни, прозрачни продукти, нека не го забравяме. Какви са предизвикателствата и възможностите на финтех? На първо място широкото разпределение, нещо, което непрекъснато нараства. Имаме и разходи, които в този случай преминават към потребителя. Конкуренцията не е и толкова голяма, но възниква въпроса няма ли в бъдеще потребителите да заплащат повече за финансовите услуги? Какво е разпределението онлайн на токсичните инвестиции и на обслужваните заеми? Говорихме вече за типа финансирано от тълпата, но Дори това да е интересно от гледна точка на потребителя, чисто регулаторно няма никаква защита за инвеститора. Има доста голяма произволност, както виждаме от доклада на ЕСМА по тъй наречения краудфандинг. при застраховките в някои държави и членки над 50%, когато те не са застраховка живот, се извършват онлайн. Това е добре, защото намалява премиите. От друга страна се появяват изключения, които потребителите не са очаквали. Има и други проблеми, а и е трудно да се сравнят цените. От една страна имаме навлизане на нови участници и нови източници. Банките и застрахователните институции често предлагат продукти, които не са толкова конкурентни, колкото продуктите на съвсем новите, тъй да се каже, в тази област, които могат да бъдат много интересни. Не виждаме това и при трансграничните плащания. Автоматизираните консултации са също нещо ново, тъй наречените роботизирани консултации те са интересни и за потребителите, и за регулаторите, тъй като тук има и някои предизвикателства. Например, имаме робот, който дава консултации по МИФИД и който дава консултации по въпроси не свързани с МИФИД, но за потребителя това няма как да бъде ясно. И накрая обемните данни, те са до някъде нещо добро, защото по този начин персонализират информацията за потребителя и намаляват разходите. Но има големи опасности от гледна точка на защитата на личния живот или изпадането в изолация. Например, Искаме ли нашите приятели във Фейсбук да влияят на решенията за това дали аз ще получа кредит или не? Споделената от мен информация ще се отрази ли на здравната ми застраховка? Необходимо е да сме сигурни, че потребителят има гарантиран достъп до поне основните финансови продукти. Ето това са някои е, въпроси, по които трябва да се замислим. Много благодаря и сега даваме думата на последния ни участник. Заповядайте.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 благодаря. За мен е чест да се обърна към вашата комисия. От 2014 година насам Световният економически форум анализира въздействието на технологията върху структурата, разпространението и потреблението на финансовите услуги. За целта сме провели над 300 интервюта с експерти, както и немалко семинари с участието на много действащи лица, по света, за да разберем по-добре в какво се състои финансовата екосистема. Финансовите технологии могат да подобрят качеството на услугите за потребителите. Могат също така да направят по-ефикасни и дори по-стабилни финансовите институции. Въпреки това, подходът ни трябва да е балансиран, тъй като новите възможности вървят ръка за ръка с нови предизвикателства. Ще се спра върху три основни области на новаторство в областта на финансовите услуги и ще предложа за всяка една от тях по един принцип на добро управление. Първата област е свързана с предлагането на промени за потребителите. Тук се намесват най-вече гъвкави нови фирми, които поставят акцента върху високо фокусирани бизнес модели. Пример за такива нови продукти и услуги могат да бъдат хармонизирани доставки на трансгранични плащания, кредитиране онлайн и други. Тези нови дружества служат на интересите на потребителите, но като всяка финансова институция трябва да бъдат обект на контрол. Доброто управление трябва да се основава на активна ангажираност трябва да се намесят и регулаторите, така те ще станат по-видими в областта на новите технологии, ще може да се установят положителни отношения с тях. Подобен метод бе приложен в Съединените щати. Успешно се прилага от регулаторите в целия свят. Втората област на иновации се отнася до оперативната дейност на вече действащите финансови институции. Оперативната гъвкавост и намаляването на разходите са от основно значение за действащите на пазара структури но пред нея се поставят пречки, тъй като се използват унаследени технологични системи и организационни структури, съсредоточени върху контролирането на риска. Трябва да се осъществи преход към нова система. Този преход трябва да се управлява добре като се установи взаимодействие между разработващите политики, вече действащите структури и нововъзникващите финтек дружества. Един чудесен пример е инициативата на органа за финансов надзор на Обединеното кралство, която дава възможност за сътрудничество между големи и малки институции. И накрая все повече се осъзнава, че технологиите на дистрибутираните регистри могат да преначертаят картата на финансовите услуги. Ще се сложи край на допускания, които са в основата на много бизнес модели в областта на финансите. Според мен доброто управление на новите финансови инфраструктури ще изиска активно участие от страна на финансовите регулаторни и надзорни органи. Промените, на които сме свидетели, са уникална възможност за въвеждането на механизми, които да доведат до една по-прозрачна, по-справедлива, по-стабилна финансова система. Регулаторните и надзорните органи, както и политиците, трябва да се възползват от тази възможност като имат предвид структурата на тази нова инфраструктура. От друга страна, трябва да изискат и създаването на нови способности, които да им дадат възможност по-ефикасно да контролират риска и да действат в при извънредни ситуации. Много благодаря. И сега, както и преди, ще чуем колегите от Европейския парламент. Кора. Благодаря, председателю. Искам да благодаря на нашите оратори за интересните презентации. Няколко въпроса искам да задам. Първо към регулатора. Вие говорите и от името на ИОПА и ЕБО. С всички тези нови и играчи. Имаме настоящите, финтех, малки, големи, големите, като Google, Amazon и така нататък. Голямата част от законодателството е свързано с институции и лицензиране. Пречи ли това или помага на уравняването на условията? Гледате повече дейността, или кой предоставя услугата. Не се съсредоточавате върху институциите, а върху това дали става дума за плащания или за други услуги. Още един въпрос за надзорниците. До каква степен това оказва влияние на работата ви като надзорен орган? Съвсем различно, ако като юрист трябва да сложите чавка в някакъв формуляр или пък трябва да следите алгоритъм? Разполагате ли с обучени кадри? Имате ли достатъчно специализиран персонал? И след това оратора от Световно економически форум. Има ли разлика между Европа и останалата част на света, що се отнася до новаторството? като екосистема? Има ли различия? Изоставаме ли? Напред ли сме? До каква степен според вас трябва да засилим усилията си или трябва да се гордеем с вече съществуващото? Muchas gracias. Grupo Socialista, señora Vera. Ah, perdón, perdón, señor. За социалистите или вие искате думата, заповядайте. Yeah. Е, Uh, Благодаря съвсем накратко. Много бе интересно представянето и на тримата оратори. Господин Ван Хелсен, повдигнахте интересен въпрос за хора, които могат да бъдат изоставени, като цяла група изоставени след тази революция. Някой каза, че 9 милиона в Обединеното кралство нямат достъп до новите промени в банковия сектор. Освен това казахте, че проблем тук би било, че хората, които нямат достъп до тези услуги, ще трябва да плащат повече. И въпросът ми е следния. А, от и тази индустрия не трябва ли да носи своята отговорност или кой трябва да носи отговорността за това, че ще има хора, които са изоставени? Те не бива да бъдат изоставащи при тази промяна. Кой носи отговорността? Държавата, Европа, Вашия сектор не трябва ли да изиграе някаква роля, за да може хората наистина да получават услугите, от които имат нужда Независимо от това, че ги смятате за цифрово неграмотни, поне вие така твърдите, аз не бих употребил тази фраза. Имам няколко въпроса. Първо, ясно е, че началният въпрос е този за плащанията, но има и много други интересни развития, свързани с иновациите, например блок веригите, криптираните технологии и от тук и свързаните с тях услуги – Предполагам, че тези технологии също би трябвало да се развиват, но ние работим и по директивата срещу изпирането на пари, тъй като комисията излезе с предложение. Какво мислите е, вие, ние като законодатели, били трябвало вече да се намесим на този етап, за да бъдем сигурни, че няма да се тръгне по посока противна на това, което желая законодателят. И се обръщам за, към представителя на БК. Аз разбирам е, вашите тревоги. Всъщност от е, нашата комисия също има от какво да се оплачем. Имахме колега, който се оказа жертва на измама просто е реагирал с едно кликване и се е оказал измамен. Какво предлага БЕОК? Какви са конкретните предложения, които трябва да имаме предвид? И да въплатим в законодателна норма. Също така, как може да се организира добър надзор и наблюдение, кое е най-важното като действие, така че да не се случват такива вредни измами и те да не вредят и на иновациите. Благодаря ви. Докладчика от ЕКР, господин Фокс, заповядайте. Uh, you, благодаря, председател. Искам да благодаря на ораторите за представенията. Силно знаете, че в Обединеното кралство регулаторът е създал пясъчник или сендбокс, за да може да се насърчи финтек. Говори се за такова едно развитие в Европейския съюз. Какво мислите по въпроса? Ако се създаде такъв един вариант, как ще сработи той? Обединеното кралство е споделил този сендбокс с Сингапур и това работи много добре. Отправната точка ще бъдат ли центровете за финтех в Европа или пък ще приемем всички. След това, във връзка с въпроса на Кора, какво пречи на Европа да се разрасне в тази сфера и а, да се конкурира с Силициевата долина? Благодаря. Ja, ich möchte, ich möchte auch in in Kerbe schlagen, wie... И аз искам да задам подобен въпрос, а именно как да гарантираме по-високо ниво на защита на потребителите. Какви конкретни действия бихте предложили? Действия лесни за изпълнение и възможни във всички 28 държави членки действия, които да са бързи и ефикасни. Опасявам се, че по-високата степен на гъвкавост по отношение на продуктите финтек ще доведе до затруднения, с които не сме се сблъсквали по отношение на традиционните банкови продукти, поради по-високата скорост на транзакциите и по-низките разходи по тях. Госпожа Ван Шторх. Благодаря. Кратък въпрос и от мен. Няма общо определение на понятието финтек. Имате ли такова определение? Какво всъщност означават финансовите технологии? Искате ли изобщо да им дадете определение? Не е ли малко опасно да регламентираме нещо, за което всъщност не знаем какво представлявате, като няма точно определение? Много въпроси, много отговори. Давам ви думата, на който желая да отговори. Ah, uh, Благодаря за въпросите. Ще отговоря на двата въпроса на Кора и след това на въпроса на госпожа Берес. Да, съсредоточили сме се най-вече върху защита на потребителите и институции, а, а не толкова се изучаваме върху дейността. Занимаваме се с ценни книжа, за страховки. Регулаторният подход трябва да се промени, ако ще занимаваме с друго. Сега има регулаторно сътрудничество с различните сектори. В контекста на EMLD ЕСА ще излезе след няколко месеца със съвместно становище за оценката на рискове в финансовия сектор. Това становище се съсоучава най-вече върху дейността. Подготвя се, но това е едно първо развитие. Очаква се развитие във времето. След това разграничение между малките и големите играчи или участници, както и пропорционалността. Що се отнася до надзора, без разбира се това да по някакъв начин да предопределя бъдещи развития, смятам, че ще има надзор при преценка на риска. Ще работим с бизнеса, за да се избягват проблематични алгоритми. По въпросите на служа Фокс, за европейския пясъчник в кавички. Ние имаме комисия за финансово новаторство. Когато излязахме със своето становище за краудфандинг, искахме основни правила, тъй като това беше един от първите финансово-технологични инструменти, който се появи. Не се направи нещо такова, но за да се създаде такъв сендбокс, трябва да се имат предвид ресурсите, с които разполага всеки регулатор и е много амбициозно това да се създаде на европейско ниво. Благодаря. Благодаря ви за всичките е, въпроси. Те бяха сложни. Най-общо. За потребителите в банкирането на дребно или финансирането на дребно, там проблемите са свързани най-вече с сложността на продуктите, които се предлагат. Няма и добри консултации и съвети, които да им се предлагат. Затова смятаме, че поне до сега сме давали постоянно подаване на информация към клиентите, много правила, които са различни при застрахователите, при управляващите активи, при банките, което създава много сложна регулаторна рамка. Може би за основните финансови потребности, като например една здравна застраховка или спестовна сметка или основна банкова сметка, е добре да имаме някакви стандартни продукти за потребителите и това за потребители може да означава или ще избера този основен базов продукт, или пък ще изляза извън тази защитена а, зона и може би извън тази защитена зона вече няма да има толкова голямо наличие на норми. Нужно е също да има по-добър надзор При МИФИД също има едно изискване за подходящост, което не винаги се изпълнява, когато, да речем, се рекламират продукти на клиенти. Това е много важно и не бива да се забравя. Финансовите технологии могат да помогнат. Е, трябва да се създадат по-прости е, продукти, по-прозрачни продукти и цифровизацията може да постигне това със сигурност. Uh, Ще се опитам да отговоря на бързичко на два от въпросите. Първо, необходимо ли е определение на финтек? Според мен не е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 So I am going to give the floor for the conclusion. Благодаря и сега за заключенията ще дам думата на докладчика Кора. Много ви благодаря, че дойдохте при нас за това изслушване. То беше толкова интересно. Благодаря, че ни дадохте повод за размисъл. Готова съм да работя по доклада заедно с всички докладчици в Сянка. Едни по-бързи, по-сигурни, по-ефтини продукти за всички са нещо много добро за европейските граждани. Още веднъж ви благодаря. Надявам се, че ще поддържаме контакт. Благодаря ви. Аз също ви благодаря. Продължаваме с нашия дневен ред.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 Ако нямате нищо против, помогнете ни да продължим работата на нашата комисия, като бъдете малко по-тихи. Bueno, continuamos. Por... favor. Продължаваме. Много ви моля. Моля ви, ако искате да си говорите, да излезете отпред, така че ние да продължим работата на нашата комисия. Thank you. Continuamos ahora con el punto del orden del día. Продължаваме със следващата точка.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 И тъй следващата точка е създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги и изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017-2020 година. Веднага давам думата на нашия докладчик господин Филип Ламберт. Благодаря, аз много се радвам, че хората проявиха такъв интерес към финансовите технологии, но сега ще помоля тези, които не се интересуват от следващата тема, да излязат от залата. Ако се интересуват, разбира се, те са добре дошли. Благодаря аз съм свикнал иначе с подобни ситуации, тъй като съм ръководител на група. Няма да говоря твърде дълго. Нашата инициатива е сравнително скромна, но важна. Става дума за инициатива на няколко партии от предходния мандат. Мисля, че има консенсус между партийните групи да продължим работа по инициативата на принципа по-добре късно, отколкото никога. Подкрепяме предложението на комисията, особено в частта многогодишно естество на финансовия портфейл. Това е така, защото е много важно да има стабилност. На второ място Better Finance и Finance Watch, това са двете организации, за които става дума. Това са и организациите, които успяха да се справят с поставените задачи. Не става дума за подбор на партньори, а за изпълнение на изискванията. На второ място, нека обясня защо сме ограничили измененията заради времето. Искахме да приключим работа по това предложение, възможно най-бързо, за да стъпим на здрава почва още 2017 година. Има две изменения по обхвата за да сме сигурни, че политическите консултации се обхващат. Има и изменения във връзка с обществеността и финансовото регулиране. Има изменения по целите на програмата. Многостранното ниво, работата с МВФ, и ролята на комисията в определенето на глобални стандарти. Важно е да можем да се намесваме на един ранен етап на изготвяне на предложенията. Да сме сигурни, че това, което примерно днес се обсъжда в Чили, ще има своето отражение върху ново законодателство на по-късен етап. Ще спомена и изменението по трети член. Това са изисквания към бенефициерите. Не бива да има объркване между тази програма за дейностите на бенефициерите и работната програма на комисията. За това ще насоча вниманието ви към член 3 изисквания към бенефициерите. Ние предлагаме нов параграф към член 3 бенефициерите трябва да представят ежегодно описание на планираните за следващата година дейности, да се включват целите, очакваните резултати, разходите и времевата рамка. Всъщност тези изменения до някъде са сходни на предоставените от ИМКО. Тук стигнахме до компромис. Струва ни се, че преместването на параграф 2 от член 3 към член 7 ще бъде добро и за работната програма, съответно на BC Finance и на Finance Watch. Европейските институции така или иначе не финансират 100% тези организации, следователно те не могат да определят 100% и техния дневен ред. Комисията не може да зададе цялата работна програма на организациите. С други думи, който плаща, той поръчва музиката. Това е всичко, което исках да кажа. И сега съм готов да изслушам докладчиците в сянка. Много е важно да се работи бързо. Много ви благодаря, господин Ламбер, и сега, разбира се, ще чуем нашите изтъкнати докладчици в сянка. Заповядайте. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика за балансирания и прецизен подход. Е, вярно е, че това не е трудна тема за Европейския парламент или ЕКОН. Има съгласие още 2010 година, както каза докладчика, междупартийна група определи основните координатори за политическите групи, за да се започне работа по въпросната програма и да има по-голямо разнообразие. Измененията, които се предлагат, са приемливи – особено изменение трето, което е чисто техническо. Целта е да не се стига до погрешно тълкуване. В този случай се финансира многообразието от участници на финансовата сцена. Няма защо да отнемам повече от времето. Това е всичко, което исках да кажа. Благодаря ви. И сега от името на социалистите господин Лудвиксън. Благодаря ви. Принципно аз приветствам предложението на комисията за да може да се подкрепят дейностите на Finance Watch и Better Finance. Комисията започна и пилотен проект през 2011 година, който позволи на тези организации да подобрят своята финансова експертност и съответно потребителите да могат да работят с финансови продукти по-добре, да има и европейски норми за тях – всичко това е важно за доверието е, в финансовата система на европейския континент. Потребителите би трябвало да могат да изразят мнението си за европейските норми, но съответните организации нямат достатъчно ресурс, е, за да навлязат в твърде техническите въпроси на законодателството, особено в областта финансови услуги в Европа. Би трябвало Better Finance и Finance Watch да бъдат напълно независими и да бъдат свободни, за да могат да извършват своята дейност. Важно е да се работи усилено, така че и законодателните норми да се разбират по-лесно от широката общественост. Финансовите продукти трябва да са предмет на вниманието на законодателите. Трябват ни, може би, нови работни методи. за да може пилотният проект да се превърне в програма на Евросъюза. Better Finance и Finance Watch трябва да получат подкрепа за своята независимост от страна на комисията. Общественото доверие зависи и от участието на външните участници. Тези организации трябва наистина да се стремят към пълна независимост от институциите. Необходимо е и да избягваме конфликта на интереси. Трудно е тези организации да получат финансиране от източници, които не са свързани с финансовата индустрия. Затова програмата е необходимо да се удържи за целия програмен период 2014 до 2020 година. Напълно подкрепям докладчика. Надявам се, че ще стигнем заедно до добри решения. Благодаря. Thank you uh, for the ALDE group. Благодаря. От името на АЛДЕ господин Кавешан Шамбон. Благодаря ви, господин председател. Преди да излезе колегата, исках да поздравя да го поздравя като нов заместник председател, да не говорим, че той е и рус и освен това ми е сънародник, но без да се бавя повече, нека мина към най-важното. Моята група ще подкрепи продължаването на програмата, както това предлага и комисията. С други думи, да се продължи финансирането на тези цели. По този начин подкрепяме по-добри услуги за потребителите, подкрепяме и независимостта по един или друг начин, нещо, което е много важно, за да се борим с лобирането в един плуралистичен свят. Но има четири важни въпроса. На първо място Аз нямам никакво съмнение в почтеността на двете организации, но комисията би трябвало все пак да има правото да се намеси в годишната програма, например, на организацията или част от тази програма. Не говорим за задаването на цялостната програма, но примерно в частта, която се финансира тематично от комисията, да се провери дали няма някакъв документ, който вреди на европейското единство, например. Това имам предвид. Господин Ламбер, е тръгнал в правилната посока, но трябват някои нюанси. Втората тема. Вече сме на един нов етап на използването на тези две организации, както би ги нарекал. Ние имаме един план за три години напред – който би трябвало да позволи много по-задълбочена, енергична и сериозна работа в сбит срок. Би трябвало обаче да се подобри много повече и разпространението на ползите от работата на тези организации. Ние много внимателно ще проследим как се работи, ще прочетем становището на ИМКО, интересувани потребителя. Тези две организации не са напълно еднакви. Едната от тях е много по-близо до потребителя и гражданското общество, тъй да се каже, докато другата е много по-близо до формата на научния център, вземащите политически решения и така нататък. Но и двете организации трябва да направят усилия да се разпространят ползите. Може да се използват например, различните представителства на държавите членки по света и така да се стигне до всички кътчета защото това е вида работа, която е много локализирана и в някои държави изобщо не се чува за нея. И именно тук комисията трябва да помогне и трябва да има изменение в този дух. Много съм впечатлен, разбира се, от работата на господин Ламбер, както и от подпомагането от страна на Инко и госпожа Ко. Ние също ще направим своите предложения. Благодаря. Благодаря ви. От името на Гоемат Кати. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за този проект доклад Подкрепяме предложенията на комисията, както и измененията на докладчика. За нас е важно в окончателния вариант обаче да се отчете извършената работа на Better Finance и Finance Watch. Те не се занимават само с консултиране. Това, което правят, отива много по-далеч и е много важно за всички нас. Няма никакво съмнение, че повечето депутати в тази комисия са се възползвали. Важно е тези организации да представляват интересите на потребителя и обществеността. Но, за да бъде това така, те трябва да са напълно независими. Независимостта означава, че резултатите от проучванията не винаги ще се понравят на всички, но точно това е смисъла. Не бива да преследваме собствени интереси, тези организации трябва да работят независимо от комисията и независимо да разработват своя план за работа през годината. Това искаме да се отрази в доклада и очакваме бъдещите заседания на докладчиците в Сянка. Благодаря, Беатрикс фон Стар. Благодаря, господин председател, господин докладчик. Виждам, че има единение помежду ви, но аз имам някои съмнения. Изказах ги миналия път, ще ги изкажа и сега. Не разбирам защо от бюджета на Европейския съюз следва да се финансират лобистки организации, като Better Finance и Finance Watch. Няма никакъв смисъл в това парламентът да финансира организации, които да ни консултират в рамките на законодателния процес в областта на защитата на потребителите. За целта можем да се консултираме с мозъчни тръстове, например. Можем също така да използваме и ноу-хауто на сътрудниците на политическите групи Имаме и свои сътрудници. Можем да се обърнем също така към научно-изследователски институти от частния сектор и на държавно ниво. Има много най-различни възможности. Затова се питам защо следва да финансираме със средствата на дънакоплаците тези две лобистки организации. Става дума за 6 милиона евро за периода 2017-2020 година. Внесла съм изменения, в които предлагам поетапното прекратяване на това безвъзмезно финансиране. Ще се радвам, ако ги подкрепите. Благодаря. Сред нас е представителят на комисията, господин Салес. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден, колеги. Ще се опитам да съм кратък. Първо, нека благодаря на докладчика за отличната му работа по това предложение. Благодаря и за подкрепата, която изразиха повечето от вас, най-вече докладчиците в Сянка. Според мен господин Ламберт добре обобщи целта на предложението. Същото въжи и за господин Лудвиксон, за това няма да се спирам повече върху това. Ще взема отношение само по някои ваши коментари и предложения. Все още не съм се запознал с проекто измененията. По въпроса за условията на изготвянето на работната програма и по-точно коментарите на докладчика за член 7 и член 3, Имаме идеи за някои промени. Тези промени трябва да са в съзвучие с правилата за европейския бюджет. Не бива да нарушаваме тези правила. По казаното от господин Калве Жамбон, мога да потвърдя, че комисията отговаря за изпълнението на тези програми. Тя ще подходим много внимателно към управлението на средствата, предвидени в предложението. Вече съм казвал, че няма да следим в подробности работата по работните програми. По-скоро ще си създадем обща представа преди да пристъпим към окончателните плащания. Този модел в момента функционира много добре по отношение на пилотните проекти, подготвителните действия. Сигурен съм, че ще функционира добре и в рамките на новата структура. Благодарим на комисията ЕКОН за бързия и темп на работа. Надяваме се, че парламентът ще подкрепи становището на вашата комисия, така че да продължим бързо работа. Както каза господин Ламберт, би било добре да гарантираме бъдещото финансиране на организациите още от 2017 нататък. Благодаря. Заключителни думи, господин Ламберт. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите, които подкрепят тази инициатива. Според мен сред политическите групи има широко мнозинство. Благодаря и на госпожа Штор, че проявява интерес към инициативата. Вие сте сред мълцината, които смятат, че няма смисъл от подобно действие. Не можем да намерим компромисно решение, да обединим двете крайности, онези, които искат да продължим финансирането и онези, които искат да го спрем. Според мен думата лобисти се използва за хора, които отстояват определени интереси. Няма нищо лошо в лобизма, но аз лично не поставям знак за равенство между лобистите и организации, които отстояват общия интерес. Better Finance и Finance Watch не отстояват конкретни интереси, не се борят за печалбите, отстояват обществено полезни каузи. За това и никога не съм описвал тези две организации като лобистки. Би било добре тези организации да се финансират от ентусиазирани граждани. Все още не сме стигнали до там. Надявам се някой ден да има такава възможност европейските институции влизат в ролята на един вид бизнес ангели. В случая ще видим докъде ще стигнем. Уверен съм, че ще намерим компромиси, които да доведат и до постигането на съгласие, до изглаждането на различията. Показаното от комисията, да, разбира се, Важно е да се спазват правилата. Ще оставим това на вас. Крайният срок за внасене на измененията е 8 декември. Ще ги разгледаме на 12 януари. Ще гласуваме тук на 25 януари. Гласуването в пленарната зала ще бъде през месец март. Преминаваме към следващата точка. Годишен доклад за политиката на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Предстои да разгледаме измененията. Докладчик е Тивор Сани. Имате думата. Much, Благодаря, господин председател. Нека най-искрено благодаря на всички докладчици в Сянка, както и на всички които допринесоха за работата по това проекто становище. През изминалите няколко дни работихме заедно в положителна атмосфера. Трябва да кажа, че сътрудничеството ни до момента бе ползотворно. По време на работата по този текст – бяха проведени две изключително ползотворни срещи на докладчиците в Сянка. В проектите за компромисни изменения се опитахме да отразим вижданията на всички политически групи, както и, разбира се, становищата, изразени в одобрените в началото на тази година на този месец, извинете, становища на други ресорни комисии. Днес, например, бе прието становището на Комисията по селско стопанство. Много ви благодаря за ползотворното ни взаимодействие, за това, че проявявахте готовност да разговаряте лично с мен. Трябва да призная, че не можах да се срещна с всички и да изслушам Онова, което искат да ми кажат. Обикновено докладчикът или понякога докладчикът допуска конкуренция, за да могат да блеснат някои с отличните си идеи. Опитва се да класира отделните идеи. Аз не възприех този подход. Исках по-скоро да дам израз на позицията на парламента за конкуренцията в Европа. Проекто докладът е разделен на 6 глави, всяка от които се отнася до отделен въпрос. Най-важният въпрос е свързан с интегрирането на вътрешния пазар. Следващ въпрос се отнася до цифровия вътрешен пазар като съвременно явление. Третият много актуален въпрос, който е в центъра на вниманието на парламента, е въпросът за държавната помощ. Четвъртата тема е нещо традиционно, а именно антитръстовите производства контрола върху, и контрола върху сливанията. Следващият въпрос се отнася до съглашенията в отделни отрасли, като например селското стопанство. Шесто, ролята на националните органи за защита на конкуренцията Нашата комисията проявява също голям интерес към тази тема. Заедно с докладчиците в Сянка се опитахме да поставим най-вече акцента върху възможностите за подсилване на демократичния характер на политиките в областта на конкуренцията. Ще цитирам някои цифри, Радвам се, че внесохте толкова много изменения, колеги. Бяха внесени общо 439 изменения. В тях се упоменават и въпроси, които не се засягат в първата редакция на текста. Но първата редакция на подобни текстове обикновено е много кратка, тъй като има ограничения за дължината на текста. Внесените от вас изменения ми бяха особено полезни по време на работата ми по същество. Изготвихме 27 предложения за компромисни изменения. Някои от тях все още се обсъждат с докладчиците в сянка. Тези разисквания протичат при особено градивна атмосфера. Непосредствено след днешното заседание ще изпратя на колегите докладчици в сянка списъка с актуализираните предложения за компромисни изменения. Надявам се наистина, че утре ще можем да приключим работа по всички все още нерешени въпроси, че ще постигнем един добър, удовлетворяващ за всички баланс. Всички знаем какви са приоритетите на различните политически групи. Аз като докладчик проявявам особена готовност да се слушам в предложенията на останалите колеги. Бе внесено едно искане от името на няколко политически групи, искане за това в този документ да се постави акцента върху данъчното облагане. Какви други въпроси бяха засегнати в изменението? Над 50 изменения се отнасят пряко до въпроси свързани с данъчното облагане. Около 40 изменения се отнасят до селското стопанство, малко повече от 40 пък до цифровия вътрешен пазар. Нека не се заблуждаваме. Всички тези въпроси са свързани с конкуренцията правилно очертавате посоката, в която трябва да поемем. Има и някои спорни въпроси. Спокойно мога да кажа, че целта ни е един все по-интегриран съюз. Винаги, когато говорим за някакъв вид съюз, включително и за фискален съюз, подобни идеи не би трябвало да са чужди на парламента. Въпреки това разбирам опасенията на някои колеги. Те с право задават въпроса колко далеч бихме могли да отидем по отношение на подобни съюзи в настоящата ситуация. Аз искам да дам израз на позицията на целия парламент, а не само на тази на една или две политически групи. Някои от нас имаха известни резерви във връзка с социалния дъмпинг. Мисля, че този въпрос трябва да бъде засегнат в доклада. Европейският парламент го е правил през изминалите години. Не виждам защо да не го нап... не разбирам защо да не го направим и сега. Има и още един до някъде спорен въпрос, а именно постоянното сочене с пръст. И тук можем да постигнем добро компромисно решение. Ако в доклада не се цитират конкретни случаи, то той би бил прекалено общ. От друга страна, се упоменават много малък брой участници на пазара. В противен случай доклада би се превърнал в нещо като жълтите страници. Някои политически групи имат известни резерви във връзка с упоменаването на конкретни ситуации, свързани с конкуренцията в по-отдалечените или периферните региони. Мисля, че в крайна сметка ще можем да постигнем удовлетворяваща всички групи компромис. Ако искате, можем да, да обсъдим въпроса утре. Какви са добрите новини? Има много примери за въпроси, по които доближихме позициите си, а именно данъчното облагане, цифровия вътрешен пазар, конкуренцията онлайн, економиката на споделянето, регламента за груповите освобождавания, международното сътрудничество и подсилването на Генерална дирекция конкуренция. Споразумяхме се също и по въпроса за необходимостта от демократичен контрол от страна на Европейския парламент. Господин председател, Наистина съм убеден, че една силна, ефикасна политика в областта на конкуренцията винаги е била в основата на европейския проект. Политиката в областта на конкуренцията е един от основните инструменти за гарантирането на правилното функциониране на вътрешния пазар. Ще спра до тук. С удоволствие ще изслушам вашите коментари, въпреки че в момента няма много колеги в залата. Надявам се обаче, че днешните разисквания ще допринесат за по-нататъчната работа по текст. Господин Мартушел. Е- Благодаря. Когато човек пристигал на Елис Айланд в началото на 20 век. Имало един надпис «Недостатъчно сте унгарци». Защо? Защото унгарците много се гордели и не искали допълнителен контрол на документите им при влизане в Америка. Не мисля, че се започна конструктивно тук, защото гордостта на унгарците, на докладчика, в случай, който е унгарец, му попречи. Последните две заседания бяха конструктивни обаче. И установихме изкривяването на конкуренцията, което наистина е спирачка за развитие на нашия континент. Затова смятам, че това е нещо основно. Премахването на всички пречки, които са за свободния пазар, но дават възможност за конкуренция и да съживяват идеите и проектите и предприятията, които би трябвало да са на пазара. Много често държавата се бърка Националното законодателство също пречи често на конкуренцията. Този доклад се опитва да посочи някои от тези изкривявания на конкуренцията, като е, порикава комисията да ги премахне. Не сме стигнали до края на работата си, разбира се. От тук до 5 юли някои от елементите трябва да бъдат изчистени. И след това на заседанието на НП ще даде общите посоки. Но докладчика наистина направи голема стъпка напред, имайки предвид как започнахме и това, което казаха всички докладчици и сянка, които присъстваха на последната ни среща. Грация. Сандър Лунец, Колегата от ЕКР. Е, благодаря председателю, благодаря на докладчика. Виждам, че наистина сте готов да се обсъдят компромисни изменения. Имате желание да се намери едно широко мнозинство. Казвайки това, не съм убеден, че сме стигнали обаче до компромис. Има още работа тъй като групата на ЕКАРЕ за момента поне няма да може да подкрепи докладата какъв, какъвто той е днес. Има все още дебати по по-нататъчно изчистване на текста. Би било разочароващо наистина, ако не стигнем до ясен текст тази политика за конкуренцията е в центъра на Европейски съюз. Надявам се всички да могат да подкрепят този доклад и желая всичко най-хубаво на докладчика. Ще му изпратя формулировки и няколко предложения. Що се отнася до съществото на текста, говорим за конкуренция и това трябва да е в основата на доклада данъчните мерки които се считат е, за държавна помощ, също е нещо важно, разбира се, в настоящия дебат. И разбирам искането на някои групи да се включи текст в този смисъл в доклада. Не смятам обаче, че а, е, трябва да се говори за фискален съюз, данъчна хармонизация, интеграция, обща данъчна основа за фирмите що се отнася до мерките, които се смятат за законна държавна помощ. Това е основен въпрос и трябва да помислим как тези решения трябва да се комбинират с правната сигурност. Не може ретроактивно да се изискват големи суми с лихви над определен процент. Това ще даде полене на сигурността. Затова ми се иска текста на докладчика да даде възможност да насърчи повече внимание и по-голяма готовност за развитие на такива компетентности дейности на Съюза. Uh, uh, uh, Но се надявам това да не доведе до дискусии и трябва да има зачитане на независимостта на Генерална дирекция конкуренция, особено в работата им по конкретни случаи. Важно е да се придържаме към фактите и да не се месим в разследвания, които тъкат в момента. Ще ви изпратим текстове. Надявам се да има широко мнозинство и да убедя групата на ЕКАРЕ да подкрепи доклада ви. Thank you. Благодаря. Името на ГОЕ. Благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря на докладчика за добре извършената работа и за компромисите, до които стигнахме. Той отрази много от измененията на моята група. Този доклад отговаря на нуждите на европейската економика. Не бива да има редукционистко тълкуване на европейската политика. Би трябвало да се направят корекциите на пазара – в това отношение постигнахме големи успехи в селското стопанство. Мисля, че именно за това трябва да благодарим още веднъж на докладчика. Постигнахме много и по компромисите срещу избягването на данъчно облагане – Европейският парламент в това отношение има водеща роля с Комисията по конкуренция. Това, което ни липсва е нашето изменение 438. Принципно ние критикуваме те наречената политика на въртящите се врати. Това е много спорен въпрос и засяга и политиката на конкуренцията. Но като цяло ние сме доволни от извършената работа и насоката на този доклад. Благодаря. Thank you. Uh, of... Благодаря. Сега за зелените. Okay, so... Добре. Uh, фон Шторх. Благодаря, господин председател. Господин докладчик, политиката в областта на конкуренцията е много важна тема в Европейския съюз, както и в Европейския парламент. За това трябва отблизо да се запознаем с годишния доклад за конкуренцията. Трябва да сме наясно в какво се състои политиката в областта на конкуренцията. Тя създава равнопоставеност за участниците на пазара, дава им и марш за маневри. Това е една основна либерална идея, която има своите основания и на ниво Европейски съюз но въпреки това подхожда много внимателно към доклада и измененията по него. Не бива в текста да се включват теми, които нямат нищо общо с политиката в областта на конкуренцията. Нека съкратим текста и се съсредоточим действително върху политиката в областта на конкуренцията, вместо да излизаме с списък от искания за данъчното облагане за общата консолидирана корпоративна данъчна основа. Данъчната политика все още спада към правомощията на държавите членки. В текста се говори за цифровия вътрешен пазар, кохезионната политика, търговската политика, инвестиционните споразумения и други. Всичко това са области, които нямат нищо общо с политиката в областта на конкуренцията. Thank you. So... Благодаря. Берес. Аз първо искам да благ... поздравя нашият колега Тибор Сани, но все пак да се каже, че фискалните политики нямат нищо общо с политиките на конкуренция, означава да не се обръща внимание на нещо, което години наред е било важно за Европейския съюз. Бих казала, десетки години. Целта винаги е била да се разгледа какво се прави за конкуренцията в контекста на фискалната политика. Ясно е, че има връзка между двете области и намесата на комисията в областта на конкуренцията има своето фискално отражение – Всъщност точно това е и ефикасната стратегия, за да може да имаме истинска свободна конкуренция, не фалшива такава. Благодаря, дам думата на докладчика. Благодаря, председателю. Изказванията отразяват ясно естеството на работата ни. Камекаре. Подобно на вас и аз очаквам да се стигне до компромиси. Не мислете, че сме далеч от тях. представителите на различните политически групи, е добре да кажат на колегите, че ако все още има някой, който смята, че неговите изменения не са включени в текста, моля да ми каже. Винаги има възможност за маневриране, за да се включат определени елементи, които не са в доклада или поне не са отразени надлежно и трябва да поясня. Аз като докладчик смятам, че работата ми е да дам, да предам най-ясно вашите становища, вашите становища, колеги. Ако в сферата на данъчното облагане съм получил 50 предложения, не мога да кажа, че това са много или малко, това са становищата на парламента. И този доклад трябва да отрази настоящите становища на парламента. Както каза Перванш Берес, неща, времената се променят. Преди 10 години щеше да е различен доклад, а след 10 години, повярвайте ми, ще бъде съвсем друг. Е, Това са въпроси, които вълнуват европейските граждани и, разбира се, представителите на европейските граждани. И искам да кажа, че в този доклад ежедневно обръщаме внимание на това, дали са отразени нуждите на един добре работещ вътрешен пазар – вътрешен пазар. Това е основното. Трябва да опазим интересите на всички. Радвам се, че в този доклад са застъпени не само интересите на бизнеса, но и тези на гражданите. Отново благодаря, колеги. Мисля, че всички допринесохте. Много беше полезно. Мачът не е свирен още едните часове, дни ще можем да напреднем Thank you very much. Благодаря. Очакваме да има напредък. Гласуването ще бъде на 5 декември, за да се гласува през февруарската сесия в пленарната зала. Благодаря. Е, приключи заседанието ни. Следващото ни заседание е в понеделник, 5 декември, от 3 до 6. половина. Трябва също да кажа, че имаме общо заседание с Либе на 1 декември от 8 до 9 сутринта за борба с спирането на пари. Благодаря.